не може да присъства тази сутрин, така че една от съдокладчиците Таня Фиона е тук. И ще започнем с пакета интелигентни граници. Първо с програмата, дистанционната програма за пътници. Таня Тана с Фион ще започне с съответната презентация направо комисията. Съвсем накратко да въведа темата, да припомня колегите, че на 16 октомври комисията представи в Либе техническо проучване по интелигентни граници. Тогава ударението беше върху разходите на предлаганите системи. Днес, както казахме, комисията ще представи анализ на разходите и ще дам думата сега на комисията, след това на един от докладчиците, както казах, Тайна Файон, пък и другите членове, които желаят да вземат отношение. От комисията господин Розенберг, е, както говорихме вече, 15 минути максимум е, ви се полагат. След това изказвания от залата. Ако има дискусия, ще направим втори кръг. Господин Розенберг, ако обичате, направете презентацията сега, след това ще има дискусия с член. Благодаря, господин председател. Днес ще представим финансовият глава от проучването Интелигентни граници. Ще се опитам да го направя по един е, свързан начин, като го обвържа с основните констатации на е, доклада, който ви е представен вече на 16 октомври. Преди това съвсем накратко да поставя нещата в контекст. Комисията излезе с предложението през февруари 2013 година като отговор на необходимостта да се модернизира управлението на шенгенските граници. Два компонента има е, система вход е, и изход е, и програмата, регистрационната програма за пътници и, е, тази, и парламента и съвета е, е, споделиха някои съображения, някои съмнения, свързани с разходите. Ето защо споразумяхме за проверка на самата концепция, за да видим какви са основните въпроси. Тук имаше две фази. Първо проучвателна фаза и тук техническия доклад излезе през октомври, включително и финансовата глава в края на този месец. И второ, пробната изпитвател, изпитателната фаза, пилотна фаза, която се готви и ще започне през март 15. Както комисия, комисара Вромопол каза вчера, след приключване на изпитателната фаза, която ще бъде септември 15, комисията ще е, при първа възможност ще внесе ново законодателно предложение, не ревизирано, в началото на 15-та, края на 15-та, най-късно началото на 16-та. По същото време предложението от 2013 ще бъдат отеглени. В новите предложения комисията ще отговори на различните въпроси, които са поставили парламента и съвета. Сега проучването за разходите. Основната цел на тази глава по разходите – беше да даде една а, актуална а, един анализ на разходите, актуален, е, втората цел беше да се е, прецени дали е, бюджета, който се заделя за интелигентни граници в тази рамка, финансова рамка 7,9 милиона евро, дали ще покрие съответните разходи. Добрата новина е, че съществуващите заделени средства от бюджета за тази рамка е една повече от достатъчен да покрие 3 години от 17 до 19 и една година оперативна 20. Ако вземем като база предложенията за, от 13-та, разходи ще бъдат 430 милиона. Екстраполираме, като правим сравнение с различните времеви рамки и тогава цялото е, е, всички разкви ще бъдат 622 милиона, което е 22% по-низко от е, по-малко от сегашните, сега заделените суми. Защо такава значима съкрещение? Първо, защото от първите калкулации преди няколко години, поради засилената конкуренция на този пазар – сега падат цените на мрежите. Мрежовите услуги сега са достъпни на много по-низки цени от преди. Втората причина е, че е въвеждането на тази нова концепция, така нареченият национален е, е, единен интерфейс, който спестява средства, защото първоначално както се правеше в ШИС, ако се правеха решения национални, специфични за отделни страни, сега проучването показва, че много по-ефективно е, е да е еднородна е подхода и много по-осъществимо е също така. To develop one uniform interface, and it can then по, много по-реалистично е да се разработи един единен интерфейс, който да се използва от всички държави членки. И още по-добра новина, 13-та година предложението на комисията допускаше две системи без пряка взаимодействие. Проучването обаче сочи, че ако имаме една система с вход и изход и с функционалности за а, е, програма за регистрирани пътници, това има преимущества, защото а, е, е, ще се намали въздействието на, върху националните системи и също така ще а, свали разходите. Финансовите спестявания да има една спест... от една система е 49 милиона евро за една година поради консолидиране на задачите и процесите за заработване на мрежата, пък е, също така и поддръжката им. Ако екстраполираме това върху период от 7 години, спестяванията ще възлезат на близо 70 милиона, което не е малко е, за една, за една е, единна система с е, двойна функционалност ИС е, и SERTB. Другата е връзката с съществуващата ВИС система. Проучването разглежда възможни синергии между новите си интелигентни граници и ВИС и вижда, че свързването на ИАС е, и RTP е, от, е, с ВИС от самото начало ще доведе до допълнителен разход 39 милиона това се дължи на необходимостта да се смекчи риска от изграждането на нова система, възоснова на съществуващата ВИС която е, функционира ежедневно в 30 страни. Но технически е много сложен процес. Ето защо е, изпитанието и влизането, пускането в действие на този сценарий ще бъде сложен и следователно по-скъп в сравнение с е, разработването на една изцяло нова система. Това не значи, че интеграция не трябва да има, напротив, е, проучването ясно казва, че ако изберем един прогресивен подход към интеграция, да интегрираме и e e RTP с ВИС, е, като първо използваме е, е, елементи от ВИС от самото начало, тогава от самото проектиране на интелигентни граници, или пък да обединим двете системи за няколко години също, ако изберем този вариант, това ще е много по-сигурно. Разходите за развитие в началото ще са по-малки, но след това ще има много разходи за изпитанията. И в крайна сметка ще се озовем с спестяване от 4,5 милиона евро в сравнение с основния, първоначалния сценарий. Биометричният идентификатор. Предложението на комисията от 13 Споменахме пръстови отпечатъци като единствения е биометричен идентификатор 3.10 for ITP. Сега проучването оценява възможно съкръщаване на броя на отпечатъците, които се записват в системата, както използване на лицево разпознаване самостоятелно или в комбинация с отпечатъците е, сега, ако погледнем от гледна точка на разходите, тези варианти, излижда, че разликата между тези сценарии е значителна, но не толкова голяма, колкото бихме очаквали. Например, разликата между сценарии, при който е, има, се вземат 8 отпечатъка, в сравнение с 4, е по-малко 3 милиона евро в период от 4 години. Сценария, при който се използва само е, е лицев е, образ, е, е без е, пръстови оптимизации е по-ефтиния, както се уча. Но е само 23 милиона по-малко от 8-те, е, варианта с 8-те отпечатъка. Това се обяснява с размерите на мрежата и разходите за нея. Колкото повече данни събираш, толкова повече данни преработваш, толкова повече разходи достъп на правоприлагащите органи. Както знаете, предложенията от 13-та не предвиждат достъп на правоприлагащите органи до и данни в ИС и RTP. Комисията сега възприе позицията, че необходимостта и е, процедурността на правоприлагащата система към системата трябва да се е, докаже е, очевидно е, това проучване не се занима с политически аспект, но то калкулира разходите за е, това една система да бъде ползвана и от правоприлагащите органи. И излиза, че традиционните разходи за софтуер и хардуер – което даде възможност да се издирват е, е, отпечатъци, не са особено високи. 2,5 милиона са за развитие, за поддръжка, разходите може би 0,2 е, милиона. Но, това е важен аргумент, достъпа на правополагащите органи представлява ограничен интерес, ако е, за, за, запазването на, съхраняването на данни е само 90 дни след е, входа. И, а това е датата, която се предвижда сегашно предложение. Е, така че е, това е и отправна точка за финансовия сценарий, базисни, базисния сценарий. Ако удължим този период за една година, например, за съхраняване на данните, разходите ще скочат веднага. Разходите за разработка ще бъде 26 милиона само за разширяването и за, и за поддръжка и операции, оперативни разходи 2,3. Ако е, е пресметим за 5 години, разходи за развитие ще са 35 милиона и за поддръжка и, операция, е, опери, и е, ежедневно действие 9 милиона годишно. Е, сега, е, за да се станат нещата по-сложни, трябва да се каже, че и разширяването на сегашните е, на този период, доста ограничен за съхраняване на данни за вход-изход, според комисията е необходимо. Защо? За да е по-удобно, за удобство на пътниците и за ускоряване на обработката на данните на граница. Защото достъпа до съхранените данни означава непрекъснато качване, непрекъснато на данни, което ще означава допъл... опашки и забавяне на границите. Програмата за регистрация на пътниците предложението от 13 година включват отделен RTP е, е, токен, който ще бъде изисква, е, ще, ще необходим заради системата. Сегашното проучване показва, че не е нужно да има такъв токен и че същата цел може да се постигне с а, използване а, на, на четима а, част от електронния паспорт. това ще означава спестяване от близо 15 милиона за системата. Проучването е, подсказва един альтернативен процес е, за апликация на RTP, което е, означава допълнителни ресурси на ниво държави членки за тези апликации. Идеята е да се даде възможност на някои хора, които вече са в е, системата, са регистрирани в ход и изход, да поискат статут RTP, използвайки биометричните, ден, е, биометричните данни от е, вход и изход. Много прагматичен модел. Е, този вариант обаче няма да се отрази значи, сериозно на централно равнище, но ще е полезен, ще се отрази благоприятно на националните бюджети и човешки ресурс на национално равнище. Информационните системи за превозвачи и пътници – тъй като паспортите няма да са необходими в бъдеще, е, проучването ще даде възможност на пътниците да получават и искат информация относно максималния брой е, дни, е, който им остава в шенгенското пространство, тъй като на паспорта няма да се вижда вече тази информация. Подобно решение трябва да се разработи и за превозвачите, за да могат те да проверяват валидността на визите си и статута на пътниците е, с ход и изход визи. Тези варианти не фигурираха в предложението от 13-та година, така че в базисния сценарий не са отчетени. Трябва да видим как ще организираме всичко това на практика. Има няколко е, варианта в момента, които се посочват в доклада. Важното е и че нито превозвачите, нито пътниците ще имат достъп до централната система. Същината на подхода е да дадем възможност за доклади с ограничен брой данни, с отговори на пътници, на превозвачите само да и не, и разходите за е, тези услуги на база е, са оценени на 4,2 е, милиона за фазата на развитие и 1,5 милиона за оперативни разходи средно. И накрая разходите за пилотните проучвания. На този етап няма да има пълно е, изпробване на двете системи от начало до край не е възможно, защото все още нямаме цялостна представа за системата. Но е, е, симулация на централната система дава възможност да се изпита взаимодействието с националните системи или взаимовръзката между националните и централната система доброволки, държави членки доброволки ще предоставят своята инфраструктура и човешки ресурс, за да се проведат тези изпитания, изпитвания. Разходите за изпитванията, споменати във всичко, от цялото проучване, в 6 гранични пункта, обхващащи е, основните варианти при сухопътни, морски и въздушни а, а, граници, ще бъде 2,4 милиона е, в крайна сметка броя гранични пунктове, които ще участват в пилотното проучване, ще е по-висок, разбира се, така че първоначалните нужди от е, е, изпитвания може би ще са по-големи, отколкото по-нататък. Така че може да се очаква леко увеличение на предвиждания бюджет, но все още това ще бъде в рамките на 3,5 милиона евро. В заключение – Новата система интелигентни граници, е, която се оформя, очертава, е, може да се осъществи в съществуващата е, те бюджетни възможности в тази финансова рамка, текущата. Разбира се, тези има някои отговарят на политическите варианти, които са нахвърлени архитектурата на системата, избор на биометричните е, показатели, е, процеса на съхраняване и набиране на данни, е, ускорители на процеса, всичките, всичко това струва пари. Но проучването, разбира се, ще ви даде точна разбивка на разходите и това ще даде възможност на всички, включително и на комисията, да изберат най-удачния вариант в следващия период. Благодаря. Uh, Tanya Fayon. Tanya, for your reaction and presentation. Благодаря много. Давам думата на Таня Файон, нашия докладчик. Благодаря, господин председател. Благодаря и на представителя на Европейската комисия за подобното, подробното представяне на разходите. Не знам откъде да започна всъщност. Доста е сложна ситуацията, като се има предвид, че Европейската комисия вчера отговори, че след пилотната фаза това предложение бе, е, е било оттеглено и ще има ново предложение и не знаем е, какво ще е то. Тоест ние сега тук обсъждаме резултати от проучването и различните сценарии за разходите. Съжалявам, че колегата Демера не е тук. През последните няколко седмици и месеци ам, работихме добре с него. Благодаря на комисията и съвета за разменените до тук мнения. Благодаря за всички представени, е, за цялата представена информация, но все пак все още не е даден отговор на най-важния въпрос. Комисията дори с това проучване не доказва, че тази система е необходима, че е целесъобразна от финансова гледна точка и че постига достатъчно добре целите си. Улеснява ли пътуването, гарантирайки сигурността? Ще има различни възможности за бъдеще но все още смятам, че най-важният въпрос, с който трябва да се занимае парламента, е прекомерността на достъпа на правоприлагащите органи до информацията. Имахме среща с италианското председателство и държавите членки всъщност са готови да дадат достъп до информацията на правораздаващите органи. Но комисията вчера каза, че не е съгласна с тази идея и така няма как да имаме яснота. Но ако има достъп до а, системата и за правоохраняващите органи, това са допълнителни 60 милиона евро. Ако а, данните се съхраняват а, до 5 години, това са допълнителни 70 милиона евро приблизително. Това означава, че ще има проучване, ще има пилотна фаза, която ще започне следващата година, независимо от това какво решение вземем. Но държавите членки вече въвеждат новите механизми и технологии, въпреки че все още няма законодателство в тази област и все още не е взето крайното решение. И така, най-важният въпрос е каква е нашата цел. И другият важен въпрос е достъпа а, до информацията, който а, се предвижда да бъде или да не бъде даден а, на правоохранителните органи. Другият важен въпрос за комисията. Как можете да обосновете предложението за система за влизане и излизане, т.е. за която включва и граждани на трети страни, разходите да са 300 милиона евро по-малко, отколкото за програма, която включва 9 милиона регистрирани пътници. Защо тази система е толкова по-скъпа от другата? И накрая, Вчера разговаряхме с комисаря, но не навлязохме в такива подробности в темата интелигентни граници и ще има по-подробна среща следващата седмица. Важно е да обсъдим нещата с, останалите институции да се види как да вървим напред, защото получаваме различна информация, все още има много неясни въпроси. И трябва да обсъдим нещата, след това да ги обсъдим в комисията и да ги обсъдим и с гражданите. И не виждам как ще стане това, ако не работим заедно. Може би е добре да ни дадете малко повече информация и да чуем мненията и на останалите колеги. Благодаря, Таня. Мисля, че твоите твоето изказване а, всъщност отразява безпокойства, които и други колеги са изказвали. Нека да чуем и останалите колеги и след това ще дадем отново думата на комисията. Благодаря, господин председател. Много се радвам, че предвидените разходи за интелигентни граници са много по-низки, отколкото в първоначалното предложение от 2013 година. Разходите Разходите обаче могат да бъдат увеличени, ако се а, а, въведе отделен токен за системата за регистрирани пътници. Да няма ефективни. Ако няма ефективна система за контрол на границите и е, за интелигентно управление на границите, ще има повече опашки, ще трябва да работят повече гранични полицаи и ще има повече грешки. Същевременно системата за регистрирани пътници е скъпа е, на национално равнище и а, е, не е много ясно доколко е полезна, ако не е координирана с други страни. Целта на този пакет е да се улесни прекосяването на границите за обикновените пътници и да позволи на служителите да се съсредоточат върху онези случаи, които имат нужда повече внимание. Това ще ни даде и по-добра информация за случващото се в Шенген и броя на лицата, пребиваващи по-дълго, отколкото им е позволено. Същевременно, ако вземем предвид пакета, на периода за съхранение на данните и подробностите, свързани с събиране на отпечатъци, различните вариации влияят на цената. Същевременно те се отразяват и на други аспекти. Дали иначе интелигентните граници следват да доведат до по-лесно пътуване и ако добре се управляват външните граници, ще е много по-лесно да се гарантира свобода на движение вътре в Европейския съюз. Трябва е, е, да се има предвид, че е, шенгенското пространство отдавна вече може да извлече ползи от е, такава система. Що се отнася за защитата на данните, е, тя трябва да се има предвид, но не трябва върху нея да се поставя прекомерно дарение. Системи като е информационна система и Евродак съществуват от много време. Европейски институции и Европейския съюз съхраняват данни от много време, така че а, трябва да се подхожда пропорционално. Благодаря, гос... Благодаря госпожа Байос. Так, я kommer прота свенска. Е... Благодаря, ще се изкажа на шведски. Така че сега чакам да сложите служалките си. Зелените оценяват факта, че, оце... Е, че предложението е оттеглено и а, е, че комисията не е напълно съгласна с държавите членки, що се отнася до използването на данните за борба срещу престъпността. Разходите, разбира се, трябва да се вземат предвид. трябва да се види дали действително те попадат в очакваните рамки. Други въпроси, е комисията действително ще изпълнили обещанието, че няма да подкрепи предложението на съвета за предоставяне на достъп на правоприлагащите органи. Е, други желащи да се изкажат? Не. Тогава давам думата на председателството и накрая давам думата на комисията за заключение. И така, председателството, заповядайте съвсем накратко, моля, и след това давам думата на комисията. Господин Марчери, заповядайте. Благодаря, господин председател. Добро утро на всички. още от самото начало за италианското председателство пакета за интелигентните граници е един от основните приоритети за тези 6 месеца. Много се радваме, че се работи активно по темата и че бяха ангажирани всички заинтересовани страни и че се навлезе, навлезе в доста технически подробности. Както казах, пакета за интелигентните граници е приоритетен и председателството включи темата във всички в заседанията на всички свързани с темата работни групи, за да може до края на годината да разполагаме с необходимите спецификации, за да се даде начало на, на тестовата фаза. Една от последните цели на председателството е да се постигне договореност в Корепер за политическите насоки, които са необходими, за да се прецени как точно да бъде организирана тази първа пилотна фаза. Председателството твърдо вярва, че системата на интелигентни граници ще донесе ползи. Дават се множество различни възможности за избор, от които ма, са законодателите могат да изберат и от оперативна и от техническа гледна точка с различни предлаганите възможности. И така, ще е по-лесно да се договорим и за системата за влизане и излизане, и за системата за регистрираните пътници. Същевременно, разбира се, трябва да се спазват напълно основните права на всички участващи. Говорих за това, че е необходимо и на парламента и на съвета да се представи е, възможност за избор между различни варианти. Както спомена госпожа Файон, наскоро председателството се срещна с двамата докладчици разговаряхме по всички подробности, аспекти и елементи на въпроса, които бяха засегнати в работата на съвета и на работните му групи. Председателството се възползва от а, тази среща, за да разговаря с двамата докладчици във връзка с писмото до е, италианския посланник и до е, отговорния комисар господин Аврамополос. Казахме, че приветстваме тази инициатива и че предложенията ще се включат в политическите насоки, предложени от Корепер. В същото писмо, господин председател, вие също така изразявате и желание да се организира тристранна среща на 9 или 10 декември, т.е. следващата седмица. Вчера комисарят Аврамополос заяви, че няма как да присъства, тъй като вече има друг ангажимент на тази дата. Както знаете, това е доста е, заед период. има съвет по правосъдие и вътрешни работи. Е, има Европейски съвет. Така че може да се окаже доста трудно да бъдат включени политическите представители, които е добре да участват в тази среща. По време на тези 6 месеца работа на председателството, работим и с латвийското председателство, И може би, за да протече по-добре процеса на тристранни преговори, не е лошо заседанието да се отложи за началото на следващата година. Това може да се обсъди и като дата. Заседанието е много важно за целия пакет за интелигентни граници. Благодаря. Благодаря, благодаря ви много за подробната информация, която ни представихте. Господин Розенберг, искате ли да се спрете на зададените въпроси? Благодаря и благодаря ви за въпросите, за коментарите. Основният въпрос на госпожа Файон е дали тези системи са необходими. Разбира се, не върху това се съсредоточава изследването. Това е един политически въпрос. Позицията на комисията в основата на предходните предложения е, че тези системи са необходими. Не е възможно да нямаме някаква такава система. Ако погледнете е, трафика на границите и необходимостта той да бъде ускорен, ускорен, си давате сметка, че трябва да се направят някакви стъпки в тази посока. Поради тази причина 13 държави членки членки вече са установили национални системи за влизане и излизане. Знаете какви са цифрите. Всяка година 200 милиона печата се поставят върху паспортите от граничните служители и тази информация като цяло е безполезна, защото не ни позволява автоматично изчисление на превишаване на разрешения период за, за престой и други данни. И това е основен проблем. Това ни казват държавите членки. Ето защо е изключително необходимо да се предприемат действия по този въпрос. Такива действия могат да се изразят с новата система. Разбира се, в момента обсъждаме нейните подобрения, защото пакета интелигентни граници трябва да бъде наистина интелигентен. Трябва да се подобри той и в този процес комисията прие и призна, че предложението и от 2013 година наистина беше интелигентно, но може би не е достатъчно. За това са ни необходими и подобрения на това предложение. По по-конкретния въпрос за това, защо програмата Регистриран пътник е, и системата за влизане и излизане са на различна цена, защо едната струва по-скъпо в сравнение с другата, трябва да кажа, че нещата са сравнително объркващи. Това дори става ясно и от изследването. Но ако разгледаме подробно таблиците и цифрите в тях, ще видим няколко неща. Едното от тях е, че значителна част от разходите са общи за двете системи, но по съображения за представяне на бюджета решихме да ги разделим на две в представянето. Това не означава, че тези, че бюджетите ще бъдат разпределени на половина за двете системи. Това означава просто, че между двете системи има много сходства, особено на национално равнище. Това не означава, че ако извадите един елемент, например програмата регистриран пътник, ще остане половината в останалата система. Така че това е едно един вид изкуствено изчисление, но така или иначе някои е, е, някои системи в, в, е, в някои елементи в системата за влизане и излизане ще струва 94 милиона, а в тази за програма регистрирани пътници 73. И ако съберете цифрите, ще видите, че общия разход възлиза на 130 милиона евро. Така че действителните допълнителни разходи за за системата за регистриран пътник ще бъде 130 милиона без 94, т.е. около 35 милиона евро. Беше, разбира се, необходимо да направим преизчисления, ако решим да приложим двете системи отделно. Да, това е сложна тематика. С удоволствие бих продължил дискусията и на техническо равнище. Имаше въпроси за достъп на правоприлагащите органи. Ще ме извините, ако не навляза в подробности за този въпрос сега, защото сега обсъждаме техническото изследване и то не разглежда този въпрос. То се съсредоточава само върху техническите изисквания за прилагане на системите. Както казах и в изложението си, комисията не е променила позицията си от гледна точка на потребността и пропорционалността на органите за правоприлагане до системите за регистрирани пътники влизане и излизане. Много сме работили по този въпрос, но тук решението още остава да се вземе и то от вас, така че вие трябва да решите. Но Та, по тази тема можем да говорим и в политическия триалог, за който вие говорихте. Мога да кажа, че комисията възнамерява да отговори в писмен вид в следващите дни на писмото на председателя. И в този писмен отговор можем да предложим този въпрос да се разглежда на срещата тази година или в, през януари месец, защото точно такива теми трябва да обсъждат трите институции. За предпочитане това трябва да стане преди представянето на новото предложение до година. Ето това имах да кажа. Благодаря. You, Tanya, to... Благодаря, Таня. Имаш ли? Добре. Тогава, колеги, благодаря ви за хубавия дебат. Докладчиците в Сянка ще се съберат на следващия етап и ще ни кажат в каква посока ще се движим. Следващата точка в дневния ред са националните програми за фонда за вътрешни работи. Хората, които трябва да участват в дискусията, не са тук, така че ще направим почивка до 10.30. Моля всички да са тук в 10.30. Благодаря. Thank you to colleagues who have arrived. We're just pausing to get... Благодаря на колегите. Благодаря на колегите. Твой ред ли още? беше, да. А може би като се разместили към... към... For, to members who have arrived on time. Уважаеми колеги, благодаря за търпението ви и за това, че сте тук на време. Сега преминаваме към точка 18 от дневния ред национални програми за вътрешни работи. Ще чуем презентация от Генерална дирекция Холм на Европейската комисия. На предходната среща говорихме за тези програми. Днес ще чуем по-конкретно пак от Комисията за националните програми, по-специално подробен преглед на ситуацията по държави членки. Комисията ни е предоставила някои е, документи, с които разполагате и информация за конкретните държави членки. Така че сега ще дам е, на представителя на комисията думата, след което ще чуем е, въпроси. Благодаря, господин председател. Добро утро на всички. За последните 40 дни сме се срещали три пъти, така че е важно всички да знаем една и съща информация. Предполагам, че някои от членовете в залата имат подробни познания, имат подробна информация за тези фондове. Е, имаме една система, която е много сходна с Генерална дирекция Реджо, но в началото на процеса започнахме да работим по диалози за политици, политики, които обхванаха до една година и, се, и това е отразено в протокола. Тези диалози за политики тълкуват приоритетите, които вие сте заложили в правните актове. И е, трябва да се провежда диалог с държавите членки, за да се гарантира, че диалога за политики е адаптиран към конкретната държава членка. След което проведохме много сериозна а, дискусия в а, предходния формат на, то, на тази комисия. Сега какво правим? Националните програми тълкуват тези приоритети за политики, залагат ги в националните програми, за да сме сигурни, че тези политики са отразени в националните програми и няма отклонения от тях. От гледна точка на сроковете, получили сме голям брой национални програми и ще ни отнеме между 6 и 9 месеца, за да ги адаптираме. Това е преценка, не е сигурно, че ще е точно такъв срока, но бих искал да ви дам този индикативен срок от 6 до 9 месеца. Ако си спомняте, правните актове бяха прияти през юли месец и през септември месец на, на държавите членки започнаха да представят националните си програми. Първите бяха от Обединеното кралство, Германия, Словения, Малта, Белгия, Франция, Литва, Румъния, Австрия и други държави членки. За тези държави членки, предполагам, при програмите ще се приемат, може би, през април до година. За държавите членки, представили програмите си по-късно, Италия миналата седмица, Испания, Гърция, Словашката република, Португалия. Та, техните програми ще бъдат приети през юни-юли до година. Това, за да имате представа как ще се развият нещата във времето. Как се процедира? Държавите членки вземат заключения за диалога за политики, след което започват да изготвят националните си програми, изпращат ни ги за наши наблюдения и с течение на времето броят на нашите коментари намалява и националната програма се развива. Обикновено се правят между 3 до 5 наблюдения, коментари по програмите, в зависимост от нивото на развитие на програмата. Какво представлява това? Програмата да отговаря на един минимален стандарт, за да може да премине към следващия етап в процеса за одобрение. Той е консултация с комисията, също така с агенциите на Европейския съюз, за да сме сигурни, че има пълно съответствие с техническите изисквания. Например, в областта на миграция и интеграция се интересуваме да гарантираме да има допълняемост между нашите фондове в областта на подготвеност за достъп до трудовия пазар е гарантирана. Това искаме да, да установим, след като програмата отговаря на определено ниво на развитие. Както вече казах, в по-ранните етапи на подготовката е важно в началото на следващата година, по-специално между март и юли месец, да проведем размяна на мнения, защото на този етап имаме много по-интересна информация, която можем да ви предоставим и на вас. Така че сега програмите са в ранен етап за момента. Има пет програми, които според нас покриват нивото за развитие. Фонда за сигурност на Белгия, Германския фонд за сигурност и Фонда за иммиграция и убежище на Обединеното кралство, Белгия и Люксембург. Предполагам, че до края на годината до 10 национални програми ще са достигнали нивото на развитие, дори между 10 и 15. Става въпрос за месеците между декември и януари. И се надяваме до края на март месец да имаме 15 готови за приемане програми, след което и останалите до юли месец ще бъдат изготвени също. По тези пет програми в областта на убежище, миграция и интеграция, Люксембург, Белгия и Обединеното кралство вече имат много добре развита система за убежище и миграция. Ще откриете много сходства между трите програми. Е, трите фонда е, инвестират средства в подобрение на процедурите за обежище, за да може и да се гарантират е, съответните стандарти за процедурата за обежище. Също така трябва да се гарантират адекватни условия за прием и капацитет за това както и да се обръща внимание върху конкретните потребности на непридружавани малолетни и непълнолетни лица и уязвими лица. Разбира се, съществуват и разлики. Белгия и Люксембург се съсредоточават много повече върху непридружавани малолетни и непълнолетни и уязвими групи, докато Обединеното кралство цели по-скоро да гарантира е, процедурата да бъде ефективна, но също така да се оценява постоянно от гледна точка на ползи и разходи, за да няма злоупотреби с процедурата злопотреби, които се изразяват в лошо управление от страна на администрацията. И след това да се добива необходимото ниво на разбиране. Това е за Обединеното кралство. А пък, както казах, Белгия и Люксембург се съсредоточават много повече върху уязвимите групи и скъсяването на процедурата. Тя е скъсена до 6 месеца, защото е, за това беше оказан сериозен натиск върху тези две държави в миналото. И сега те използват фондовете, за да са сигурни, че процедурата е в съответствие с е, съответните стандарти за продължителност. По отношение на интеграцията, която е също част от програмата АМИФ, също има разлики. Белгия и Люксембург се съсредоточават върху мерките преди заминаване за да са сигурни, че има добра информираност на лицата, интеграция в различните бългийски общ... на, на бъл... различните бългийски общности, и убежището да представлява една продълж... един продължителен процес от подаване на молбата до интеграция. Това е фокуса на Белгия и Люксембург, докато фокуса на Обединеното кралство е така наречената програма за локално действие. Това представлява размисъл върху политиките на местно равнище в Обединеното кралство и възгледите на местните хора на, на място в тяхното взаимодействие с мигранти и лица търсещи обежище. Така че се съсредоточават върху дейности на местно равнище, за да има взаимодействие в социалната област, разбира се, и езиково обучение, професионално обучение, обяснение на функционирането на пазара на труда. Също така трябва да се прави разлика между АМИФ и АСФ, Фонда за вътрешна сигурност. От другата страна Белгия и Люксембург се съсредоточават в това да се гарантира един цялостен пакет от Центъра за прием на лица търсещи убежище до интеграция и мерки преди отпътуване за потенциални иммигранти. В областта на връщанията трябва да кажем, че успяхме да накараме а, държавите членки да се съсредоточат върху доброволното завръщане. Това е един от ангажиментите поети от комисията и с правните актове. Но тук Обединеното кралство също има специфика, защото там се поставя много силен акцент върху връщането като цяло. Така че голяма част от финансовите средства по националната програма за връщането, отиват за връщането и се постигат конкретно две цели. Първо, по-голям акцент върху доброволното завръщане, съотношение 4 към 1, 4 доброволни завръщания към 1 недоброволно и по-широкото съответствие с законодателството, което имаме и тук, като се използват и различните фондове. Също така трябва да отбележим е, работата на предходната комисия, тъй като вие предложихте минимални проценти, защото е, в Обединеното кралство и в други държави членки тези проценти бяха много полезни за постигане на баланс в програмата и така Обединеното кралство инвестира най-малко 20% за прием на лица търсещи убежища и за връщане. И това е нещо, което трябва да бъде отчетено. В областта на полицейската дейност трябва да кажа, че между Германия и Белгия съществуват много общи идеи. Разбира се, програмите са различни. Белгия е с население 30 милиона, Германия 140. И, но тук има три акцента. Обучение на полицейските служители, също така инфор... обучение по оборудването с, е, с информационни технологии, за да може да сме сигурни, че обмена на информация е безопасен, че отговаря на общи стандарти и че е ефектив. Също така се поставя акцент върху трите секторни престъпления наркотици, е, киберпрестъпност, киберсигурност, съответно, и трафик е, на хора. По границите в Евросур имате дерогация от минималния процент при Белгия. Според нас тя е оправдана, но е необходимо още подробно да я проучим, защото ние искаме Евросур да поддържа правилните стандарти, но бългийската външна граница е много ограничена. Правят се инвестиции за внедряване на системата ВИС и в консулствата да се гарантира, че те знаят как да работят с ВИС. Също така в разработка на Национален координационен център за евросурс, да се гарантира, че всички органи работят координирано, когато става въпрос за наблюдението на границите и улесняването на на предоставянето на визи и трафика на е, ГКПП-та е възможно най-улеснен. Това е основното, което исках да кажа. Сега ще ви дам някои предварителни статистики на ранен етап. Още веднъж с оговорката, че това не е резултат от пълен е, статистически анализ, но към момента в областта на АМИФ всички държави членки, с изключение на три, спазват минималните проценти. Трите не спазващи са Гърция, Литва и Латвия. Нещата обаче не свършват до тук. Те имат проценти в програмите и не означава, че няма да продължат да полагат усилия за да спазват минималните проценти за да се гарантира, че в края на процеса на разглеждане за тези държави членки те ще са спазили минималните проценти или имат много добро обяснение за възможна дерогация. В областта на границите и визите нещата стоят по-разнообразно от гледна точка на Евросур. Седем държави членки не ги спазват. Малта, Обединеното кралство, Белгия – не, извинете, казва оратора. Австрия, Белгия, България, Унгария, Люксембург и Нидерландия. Не очаквам да ги запишете всичките. Мога да ви предоставя тази информация отделно. Тук случаите са различни. Не можем на едно и също ниво да разглеждаме Австрия, Белгия и Дания където системата Евросур е много добре развита, работи много добре където трябва да се положат усилия за поддръжка и други държави членки, като България и Унгария, където трябва да настояваме повече за тази система. Така или иначе трябва да се гарантира, че ако има дерогация от минималните проценти в националните програми, трябва да се предостави обяснение за това и също така чрез национални средства да се положи максималното за постигане и за съобразяване с минималните проценти. И накрая ще ви дам някои данни за обежището. Като цяло държавите инвестират между 20 до 25% от финансирането за обежище, някои инвестират 50%. В областта на интеграцията е, Чешката република е водеща с 40% инвестиции а в оценката Обединеното кралство и България са водещи. Те заделят най-голямата част от инвестициите за тази част. Това е. Благодаря. Um, thank you very much, Mr. Благодаря много. Наистина много беше полезна тази информация. Сега първоначален коментар. Питър каза, че ви е писал на вас, на комисията. Аз понеделник е, е, също писах. Е, и сега, като си гледам текста, мисля, че говорите за държавите членки и давате конкретна информация за всяка от тях. Това, което аз бих искал, обаче, предполагам и другите депутати очакват същото, трябва ни е, подробна практическа разбивка черно на бяло. Сега вие го казвате устно, това е първоначална бележка, това е само началото. Това, което ни трябва, особено по отношение фондовете за вътрешни работи, е, конкретна практическа развивка по държави членки за това как всяка ползва държа... Е, фондовете, е, за какви програми. Колкото до фондовете за вътрешни работи, е, предвид деликатността на въпросите, е, и е, мъглявата е характер, на ясния характер на е, това, на начина по който хората гледат на тези фондове за вътрешни работи. Въобще те, въпросът е чувствителен. Предвид това, комисията трябва да покаже много прагматичен подход, много практически да подхожда в описание на фондовете и начина по който те се изразходват. Е, та това моля и това помолих в писмен вид много, неколкократно. Е, тоест това, което казахте си днес, вкусно да го изложите на хартия, е, така че да има конкретна конкретика, отделните колеги се интересуват от конкретна информация. Ако може това да стане до края на годината, ще бъде много полезно. Сега ще дам възможност за изказвания от залата, да видим дали сте съгласни с това, което казвам аз току-що. Бергит има думата първо. Благодаря. Някои неща вече бяха споменати. Аз никога не съм е, прочела, нито съм видяла някои от тези национални програми. Е, затова слушах много внимателно, за да науча какво става в държавите членки. Но честно казано, чух е, приказки за приоритети, за е, различните области, където държавите членки изразходват средствата от фондовете, но не чух нито дума за конкретни проекти и конкретни мерки в е, всички държави членки и е, на практика как те ще използват е, тези средства. Я мисля, че ни трябва тази информация, за да имаме общ поглед върху това какво, е, за какво, къде отиват европейските пари. Освен това, държавите членки използват тези е, фондове за допълнителни мерки или, или те за продължаване на проекти, които вече са в ход, но е, които е, те спират да финансират от националните си бюджети, е, а започват да теглят от европейските фондове. А не това е, което искаме, защото ние искаме тези пари да отидат за допълнителни проекти така че някои от тези неща липсват а, за мен като информация. И последното, за което молим, да имаме минимум процент за различните области. Някои държави членки обаче не са погледнали сериозно на това. Но дали ли са някакви основания? Обясняват ли защо не го правят? И приемливи ли са тези е, обяснения и основания? И това също трябва да е, обсъдим. Да, гледам сега писмото си. Ако не е ясно, не е станало ясно от текста, сега искам да доизясна. Много важно е да се каже, че не трябва да се изразходват средства фондовете, за да се допълва или да се помага на държавите членки да допълват съкрещения в бюджетите си. Тоест, е, е, затова е добре от комисията да видим е, най подробно, най-детайлно всяка програма за всяка страна, как се финансира, за да имаме поглед върху ситуацията в съответната страна. Сега Силви Грион има думата. Благодаря, Извинявам се, малко закъснях. но е, схванах това, което каза председателя току-що. Разбирам, че има и желание за притизиране и е, по-то, е, така, по-точно представане на принципите. Особено фонда за убежище, миграция, интеграция. Той е обект на много преговори и е, е, трябва много да внимаваме начина по който е, го е, използваме за тези програми. Е, тъй като искаме е, до уточняване, добре е да има конкретни примери. Е, е, разбирам, че от вас се иска да развиете този текст. Е, сега е, важно е как се разпределят фондовете. Всички настояват това да става по един равнопоравен начин и с достатъчна прозрачност. Това, което опитаме дали ако има някакви изключения за този минимален процент за държавите членки, е, бихме искали да знаем кои държави членки са прибегнали до това, какви са мотивите им, какви са техните основания. Е, бихме искали да имаме точно такова доточняване, е, както и въпроса за връщането, например, текста за е, дава някакви финансови данни за някои държави членки, които е, са изчаст... участвали е, преимуществено в това, в тези връщания. Но дали тези финансови средства са предизвикали някакво движение в тази посока. И колкото до принудителното връщане, е, дали е, в желанието да се насърчава е, доброволното връщане по сравнение с принудителното вършене, дали в това отношение нещо е направено и какви средства са заделени. Това са въпросите ми. Това дава е, представа е, наистина за е, подробностите и естеството на, на фактите и данните, които бихме искали да видим черно на бяло. Сега Томас, благодаря. Благодаря, господин председател. Като докладчик и докладчик в Сянка, е, на програми, които се отнасят за предишния програмен период, аз често е, забелязвам повторение на грешки и то в смисъл, че не се отчита този ефект от програмите, а, а именно, че често европейските програми се дублират е, просто защото е, е, не са е, е, тяхното техния обхват не е достатъчно добре дефиниран. И въпросът ми към комисията е дали предварително сте се занимавали с тази е, тема, за да не стане така, че след 5 години отново ще седим тук и Европейската комисия е, ще, да бъде е, критикувана е, има четири държави членки, които непрекъснато имат проблеми с е, е, тези изразходване на тези средства. Тоест, правите ли нещо съществено и в този смисъл? Благодаря. Благодаря, други колеги. Господин Войт. Благодаря. Мен ме интересува Говорихте, че в Обединеното кралство и в България е, използването на главните средства за доброволно и, и е, е, принудително връщане е, се използват средства. Въпросът е как изглежда доброволното връщане, ако е, основните средства се използват за е, е, за връщания? Има ли някаква друга програма? Добре, как изглежда тогава е, връщанията при е, приудителното връщане? Дали е, има някакви национални особености в случая с Обединеното кралство и с България? Thank you. Um, let's go back to the commission. Uh, for... Благодаря комисията за отговори, ако обичате. Благодаря за многото въпроси. Започвам с е, господин Войт. Е, е, Обединението кралство и България и доброволното или принудително връщане. Комисията тук поема своята отговорност и настоява до голяма степен и дава предпочитание на доброволното връщане. Това е единствения механизъм, с който разполагаме в момента но а, при условие, а, е, казах го, имаме пет програми в момента, нещата върват а, е, а, е, добре, успешно, успяваме да убедим а, държавите членки да а, дават предпочитание на доброволното връщане пред а, принудителното. Мисля, че в бъдеще а, доброволните програми и средства за тях ще бъдат по-занижени в сравнение с принудителното, но а, държави членки държави членки, които имат по-малко капацитет, по-малко знание и опит, очевидно е, ще работят упорито, е, без да отстъпят до края, е, но във всички случаи доброволното връщане трябва да се подобри като система на връщане сравнение с миналото и да се предпочита пред природителното. Както казах за Обединеното кралство, в Обединеното кралство се използват. Е, естествено, е, тези фондове, е, те трябва да се. Европейските фондове се използват и в областта на връщанията при тези условия. Въпроса за, пре, за разселване не отговорих на този въпрос, но отговорът ми е не бих искал да звуча много оптимистично, но има подобрение, има значително за, така, завишени обещания, ангажименти от държавите членки, което е добре е, в сравнение с преди, е, защото това е добра мотивация за фондовете. В момента има много е, така обещани е, средства. Е, разбира се, трябва да, и да бъдат изпълнени тези обещания, но господин Томиш за, за измеряемостта. Едно от нещата, което променихме в тези програми, са общите показатели. Работихме много заедно за разработване на списъци от общи индикатори за всички държави членки и успяхме до голяма степен да премерим, да пред... оценим резултатите е, допълнително е, се опитваме да имаме максимално насочени ресурси и конкретни показатели за тези е, области, които ни смятаме, че е нужно. Така че нивото на измеряемост е, се е завишено. Колкото до коментар на господин Сиперо за дублирането на, на програмите, и а, е, това, че не се използват е, европейски средства, за да се, да не се използват е, бюджет, европейски средства, да се запъл, запушват бюджетни дупки на държавите членки, да, очевидно там а, а, изкушението е голямо, ограничени са бюджетите, всеки ще се изкуши да посегне към европейските средства, би трябвало да бъдем абсолютно радикални в това отношение. Тоест, ако има програми, които се финансират с национални средства, и би трябвало да, да е, наблегнем на тях. Но е, разбира се, е, трябва да сме сигурни, че фондовете ни се използват за съответната цел. Това е добавения смисъл, това е смисъл на европейските да се спазва принципа на допълняемост, но не заменяемост и не дублиране. И това тук става дума за 7 е, годишен период. Тук говорихме за е, конкретни проекти. В тези програми няма проекти, има категории, действия и примери на такива дейности но в тези програми няма да видите посочени отделни проекти. Важно е да се е, разбере, това е разликата от предишната ни, предишния подход. Сега имаме общо по-гъвкави програми, за да се избегне допълнителна ненужна бюрокрация и разпиляване на средства, т.е. те са по-гъвкави сега и се прави е, максимално усилие държавите членки да бъдат максимално точни и прецизни в дефиниране на дейностите, които предлагат. Говорим обаче за категории дейности, а не проекти. Разликата в сравнение с предишните фондове е, че не трябва да се чакат 5 години, за да почне контролирането им. Тоест сега всяка година се упражнява контрол върху начина на изразходването. С Представяне на проектите е, трябва да се връчи веднага конкретно е, доклад за изпълнение, отчет за изпълнение на проекта. Е, тоест, това е което се иска по-прецизна, по-точна информация за категориите дейности от държавите членки. Но да е ясно, че тук говорим за категории дейности, а не проекти. Всички е, важни неща е, бяха казани от госпожа Сипъл. Дали е, сериозно гледат на минималните проценти държавите чеки? Да, мисля, че много по-сериозно гледат, отколкото си мислех. И винаги аз не успях това да, да кажа достатъчно ясно в презентацията си. Винаги е, предоставят много сериозни е, основания за дерогациите. Това не означава, че ние ги приемаме винаги, но те винаги подплатяват е, дерогацията с много сериозни основания и мотива, мотиви и в момента, както казах, много сериозно гледат на това, не, не, не, не пренебрегват тези си задължения и наистина полагат усилия да обяснат. Колкото до а, АМИФ, до този фонд за убежище, миграция и интеграция, много малко а, основания за изключения а, се допускат тук и трябва наистина изключително сериозни причини, за да приемем е, някаква мотив. Е, мисля, че това бяха повече от въпросите. Отговорих, ако не сте удовлетворени, кажете. Да, е, хубаво е, че такива структури за отчетност са е, е, включени в програмите, но примерът, който даде госпожа Грион, показва, че наистина е нужна на такава разбивка по държави и в чисто практически, с чисто практически факти и цифри. Аз ще пратя отново писмото си, като го прередактирам, може би до 1 януари това, което искаме, наистина е важно, за да има достатъчно прозрачност в програмите, а в в момента е, липсва е, тази е, прозрачност, доста е, общ е, текста е, и мисля, че ако поискаме този анализ, аз е, ще ви пратя е, всъщност отново писмо с подобен текст. Благодаря за презентацията ви днес. Съвсем кратък въпрос. Може би не съм разбрала нещо по езикови причини, обаче вие казахте, че когато става дума за страните, които искат изключение от тези минимални проценти, може да получим допълнителна информация, доколкото това е възможно. Какво означава това? Ще получим ли такава информация? Може ли да се окаже, че изобщо няма да получим информация? Да, действително езиков е въпроса. Ще получите информация. Всъщност това е най-важното. Всъщност вие имате нужда от повече информация, но нямаше как да ви предоставя цялата информация днес. Това е. Но също времено има важни въпроси за всички нас, така че ще ви дам информация в възможно най-подробен вид. Но трябва да ви припомня, че в, а, на, и къде се намираме. Нещата стоят последния начин. А, ще има пълна информация за програмите, а, но те се изготвят по процедурата, която а, обикновено използваме. Председателят Биргит, това изглежда е бюрократичен формализъм да се казват неща, като доколкото това е възможно. Така че, моля, ако започна и аз да използвам тази фраза, дайте ми знак. Благодаря много за тази дискусия. Благодаря ви, колеги. Организирали сме нещата достатъчно добре, няма нужда да чакаме отново. Можем да преминем веднага към следващата точка от дневния ред. Колегите вече са тук, нали така? Добре, нека първо да ги представя. В следващата точка ще бъде представено проучване на парламента, изготвено по искане на комисията Либе за новите подходи е, и е, альтернативи, свързани с е, процедурите за даване на обежище. Презентацията ще бъде направена от Виолета Морено Лакс, преподавател по право в Лондонския университет Queen Mary. Тя специализира в областта на правото свързано с беженците и също така от Катрин Костело. Отново преподавател с много титни И така, нека да прочета. преподавател в областта на международните права на човека и правото в областта на обежището в Оксфорд, колежа Сент Антони и господин Минус Мозоракис, също от Оксфордския университет, от Центъра за изследвания на обежището. Това проучване бе поискано от вас, членовете на комисията Либе и отдела по политически проучвания по изследване на политиката взе мерки да бъде проведено това проучване. Професор Костела, заповядайте. Благодаря много, господин председател, уважаеми дами и господа а, депутати. А, за мен е чест а, да представя това проучване тук днес. А, то и в много навременен момент, защото а, няма нужда да ви припомням колко а, а, сериозна е кризата с беженците в момента. А, в региона на Европа. От Сирия продължават да, да мигрират много хора и голяма част идват на към Европа. Много се зарадвахме, че се обърнахте към нас за изготвяне на този доклад. Ще видите, че той е изготвен не само от нас тримата, които сме тук днес, но работихме и с Елспет Гилд и Мадлин Гарлик – и е, с е, много е, високо уважавани консултанти, както виждате на следващия слайд. За какво става дума тук? Не става дума за безопасен достъп от територии извън Европейския съюз, защото не бе поискано от нас да се говори по тази тема. Вече имате доклад по тази тема във връзка с правното задължение да има хуманитарни визи, за да се осигури достъп до Европейския съюз на търсещи обежище. Препоръчвам ви този доклад. Има и други важни проучвания, свързани с безопасните начини на достъп, дипломатическо обежище, използване на е, европейски мрежи по света за преселване на беженци, за да не се налага е, хората, търсещи обежище, да се придвижват по опасен начин. Е, е, безопасният до, безопасния достъп всъщност е много важен, но той не е част от този доклад. И все пак, дори Европа да предлагаше е, добър начин на достъп до бежище в Европейския съюз. Това по никакъв начин не означава, че е, нямаме задължение е, за закрила за онези, които стигат до територията на Европейския съюз и имат нужда от тази закрила. Може да има гъвкавост в нашия визов режим и някои беженци имат право да влязат правомерно в Европейския съюз, но тези мерки по никакъв начин не отменят останалите правни задължения, именно правото на намиращите се на територията на Европейския съюз чужденци да търсят закрила и да търсят право на обежище. Тук говорим всъщност за спонтанните заявки за убежище в Европейския съюз. Обикновено хората, които подават тези заявки, са влезли в Европейския съюз нередовно, обикновено са пътували по доста опасен начин и се намират в доста уязвимо положение. Нашето проучване разглежда на тези хора се приемат при първия си контакт с властите и начина по който им се осигурява закрила. Говори се за това как се приемат, как се да, признава техния статут. Ако искаме процедурите да работят добре и статутът да се признава бързо, много е важно какво се случва при първия контакт. Много е важно също така как се споделя отговорността и е важно съвместното обработване на информация. Тоест да, да се споделя тъжестта за грижата за беженците и да се признават решенията за статут за беженец. По-настояще взаимно признаване няма, т.е. страната, която обработва искането за обежище, всъщност има е, тежко задължение и по някой път дори признати беженци не могат да отидат да се присъединят към семейството си, живеещо в друга част на Европа. Преди да говорим обаче за тези механизми и за альтернативи на Даблин, трябва да намерим да идентифицираме настоящите проблеми. Голяма част от сегашните проблеми в системата за обежище всъщност сме ги създали сами. поради а, прекалено голямо присъствие на елемент на принудителност и поради прекалено голяма сложност на процедурата. И много често се случва така че ако се откаже обежище на един човек в една страна, той отново нередовно пътува до друга страна. По някой път процедурите са много продължителни, налага се обжалване в съд и ако системата работеше добре и беше добре организирана, това нямаше да се налага. И така, нашата методология е анализ на доклади на експерти е, от различни сфери. Е, събрахме много източници е, през септември и целта е да видим какви са най-добрите възможности, най-добрите решения. И отново, първата точка на контакт е много важна, бързото признаване на статут на беженец – и бързата обработка. Имам и няколко проучвания, които приложихме няколко въпросника, които пуснахме и интервюта, но нямахме много време. Имахме само юли-август миналата година. Миналата година. Съдържанието на а, доклада ви е на разположение, така че ще го обобщя накратко. В първа глава се говори за естеството на търсенето на обежище. Във втора глава се говори за тъжестта а, на грижата за беженците е в Европа. но самата идея да се говори за тежест вече е малко спорна. Защото съдържа елемент на осъдителност към търсещите беженци. Същевременно тук говорим за голяма административна тежест. Не само броя на, на подадените кандидатури а, и много сложната процедура на тяхната обработка. Освен това, ако една система за обежище използва и лишаване от свобода, тя става много по-скъпа. Разчита се и на сложни процедури за обжалване, стига се до съд, така че това също допълнително ускъпява процедурите. И тези елементи е важно да се вземат предвид, когато говорим за отговорността и за споделянето на тъжеста. Говорим за преразглеждане на Дъблин, но е много важно да се разбере, че административната тежест на обработката на кандидатурите за обежище всъщност е тежест създадена от самите нас. Благодаря много, давам думата на колегата. Благодаря. Разгледахме събраните данни за периода между 1999 и 2013 година на 4 етапа 1999, 2004, 2009 и 2014 година. През 2009 година влиза в сила Лисабонския договор и Хартата за основните права става правно задължителна. 2014 година е тази година, след приключването на втората фаза на общата европейска система за обежище. Сметнахме, че тези четири години са важни по исторически съображения и за това ги са... подбрахме точно тай, тях. Броя на търсещите обежище всъщност е изненадващо нисък. Имайте предвид, че през това време Европейският съюз се е увеличил от 15 на 28 държави членки, но броя търсещи обежище е останал сравнително равномерен, въпреки че държавите са се увеличили, броят на търсещите обежище остава в общи линии почти същият. На следващия слайд отново виждате статистическа информация. На тази графика виждате, че въздействието на дъблинската система, що се отнася до разпределението на отговорностите между държавите членки, е сравнително пренебрежимо нещо, което а, контрастира сериозно с а, разходите за обработка. Основно се подават а, жалби за обежище в няколко държави, независимо от дъблинската система и от реформите. А, регламента Дъблин 2 и Дъблин 3 е преразгледан регламентът от Дъблин е преразгледан междувременно. Съгласно данните, с които разполагаме, трансферите по Дъблин всъщност са много малък брой, независимо от това, че има искания за трансфери. има голяма разлика между исканията и осъществените трансфери. Има и успешни обжалвания в съда на държави членки, които искат да се отмени решение за връщане, което е небезопасно за лицето. 12% е процента на исканията, но само 3% от, транс... от... са осъществените трансфери. В трета глава се очертават основните инициативи, свързани с формулите за разпределение на отговорността както и възможностите за сътрудничество при а, е, първия прием. Когато разглеждаме инициативите, първо гледаме, за, първо гледаме предложенията, които са направени, но не са е, въведени, а от е, а, пред, възможността да има експертни екипи до възможността да има напълно интегрирана европейска система за обработка на исканията. След това говорим и за елементи, които вече се прилагат на практика, като пилотния проект на ЕАСО, на службата за беженците. Сравняваме проекта с предходния опит, свързан с сътрудничество между държави на правителствени организации – и експерти. И е, можем да стигнем до заключението, че се подобрява капацитета. Има и проекти на е, комисарията на ООН е, за бежанците, които също се разглеждат. Що се отнася до разпределението на отговорността, има две основни тенденции – има предложение да се разпредели отговорността върху целия Европейски съюз. Някои представители на академичните среди и неправителствени организации предлагат да направи това, възоснов... да се направи това, вземайки предвид средствата и капацитета, съгласно член 80 от Договор за функциониране на Европейския съюз. Друга важна възможност са взаимните признавания на решение за предоставяне на право на обежище. Във връзка с задължението да се установи единен валиден статут на дадено лице в Европейския съюз. Независимо от това, коя от двете системи се избре, съвместно, съвместна обработка или взаимно признаване – Нашето проучване подчертава, че трябва да се вземе предвид ролята на самите търсещи обежище, те да бъдат чути и а, да се, им се обърне внимание, когато се вземат тези решения. Какви са правните ограничения? Те са очертани в глава четвърта от договора и са свързани с правни задължения върху Европейския съюз и държавите членки във връзка с конкретни оговорки за работа с беженци и условията при първия прием. Що се отнася до обработката на исканията за статут на беженец, очертаваме няколко елемента от определенето на статута. Членовете 41 и 47 от Хартата за основните права се отнасят до решенията, с които се вземат във връзка с исканията за обежище и също така исканията за идентификация приемане е, е, и условия по приемането, е, определяне на особените потребности и така нататък. Всичко това е свързано с принципите на справедливост, ефективни средства за правна защита и добро административно обслужване, които са залегнали в хартата. Има няколко елемента на приемането, които са разгледани по-подробно. Е, например, факта, че е необходимо достъп до възможност за подаване на заявка за беженец да е свободен не само на теория, но и на практика. Да има добре обучени служители, да има адекватна помощ с превода и да се предоставя правна помощ, където тя е необходима. Там, където може да се иска, е, е, където се иска обежище, търсещите обежище имат няколко основни права, които са оточнени е, в Хартата за основните права хартата за човешките права и е, юриспруденцията на съда. Е, те са свързани е, с е, е, право на свобода, на събиране на семейството и на невръщане в страната на происход. А мерки като задържане и принудителни трансфери се разглеждат като крайни мерки само там, където е крайно наложително. Що се отнася до юриспруденцията на съда, в а, делата Сесири и Симате става ясно, че тези условия започват да действат в момента, в който се подаде искането за обежище. Съответното лице веднага получава правата да бъде третирано във връзка с директивата, очертаваща правата на търсещите обежище. Има още няколко слайда, свързани с правата на търсещите обежище, по действащото право, но може би е добре да минем през тях съвсем бързо. Първо, как се прави прегледа на документацията. Той трябва да е подробен, независим, внимателен. На следващия слайд виждате следното. Отрицателните решения трябва да могат да бъдат обжалвани и при обжалване е, автоматично се преустановява действието на отрицателното решение. И сега ще се спрем на, на начина по който действа дъблинската система сега. Но преди това нека да кажа, че възоснова на а, информацията очертана в глава 4 говорим за няколко елемента. Първо говорим за човешката цена – Говорим за економическата цена и говорим за правната цена. Що се отнася до човешката цена на системата от Дъблин, първо, тя има някои, някои недостатъци. Из... Говори се вече за дъблинчаните, т.е. хората, които са отрицателно засегнати от а, дъблинската система, чието а, права са били нарушени. Що се отнася до а, а, финансовите последици от Дъблин, те са доста високи, но по-настоящем няма точни разчети и преди да дам думата на колегата, последното нещо, на което исках да се спра във връзка с дъблинската система, са, е правната цена. Самият факт, че има неадекватно прилагане, води до множество обжалвания на различни инстанции и се стига и до най-високите инстанции. А, включително а, Европейския съд и Съда за правата на човека. Съда по правата на човека, защото се е, говори за неспазване на изискванията от Дъблин при е, трансферите и за неспазване на принципа на нон реформон. Така че е очевидно, че е, е време да се преразгледа дъблинската система и евентуално да се реформира. <laughs> We do acknowledge that the Dublin system is in place. Признаваме, че системата Дъблин вече е установена и това, което предоставяме в доклада, е един е, много така, подробен е, преглед, който се нарича Дъблин без принуждаване. Но искахме да очертаем няколко важни елемента, които ако няма принудителен елемент, е, Дъблин може да се прилага по-добре, като се намаляват хуманитарните и също така правните разходи, които водят понякога до негативни възприятия от лицата, търсещи убежище. Защото дори когато има доказателства за много добри условия за прием, това е налично. Друго нещо, което искахме да направим доклада е да се отклоним от малко от правните принципи, които изложихме, а да създадем принципи, които да насочват институциите при прилагане на принципите. Разбира се, искаме да се избягва ненужното принуждаване и сложността на процедурата по е, убежище. И, е, и разработихме такива принципи, така че дори ако се избере альтернатива на Дъблин. Могат да се вземат предвид тези принципи, които отчитат от уязвимостта на лицата, тъблищи, търсещи убежище. И също така, от гледна точка на отчетността и експертните умения и прозрачността, както и доверието в процеса за обежището трябва да се Предприеме един е, подход с различни участници. Защото лицата, търсещи обежища, много често нямат доверие в е, властите, говорим за държавните власти, и ние предлагаме различни начини, чрез които това да бъде превъзмогнато. По този начин процесът за обежище ще е един бърз процес, като статута се предоставя бързо, разглеждат се мобилите бързо и лицето може бързо да премине към интеграция към съответното общество. Моите колеги са открили някои заключения от тяхното проучване, които ще обясним по-подробно, след което ще приключим и ще отговорим на вашите въпроси. Благодаря. Добър ден, уважаеми членове на парламента. Ще обясня някои от основните заключения, които произлязоха от методологията на нашето проучване. Получихме сравнително ограничен брой отговори по време на проучването, което ни дава по-скоро знак, че става въпрос за различни позиции, а не конкретни заключения. Наблюдават се различни мнения за приложимостта на различни въпроси като съвместна обработка, альтернативни принципи за преразглеждане и взаимно признаване. По съвместното обработване и схемите за това има държави членки, които приветстват такива инициативи, като повишаващи доверието между различните държави членки и водещи до по-голямо сътрудничество към, в системата за обежище. Проектите, които Язо започна от 2013 година, са чудесен пример за това. Същевременно много от отговорилите на анкетата, включително от държавите членки, смятат, че тази идея е сравнително незряла и също така идентифицираха редица пречки, като например достъп до национални бази данни и правни процеси за обработване на, е, жал... на молбите, за на заявките за статут, както и някои практически аспекти, като например превода. Друго нещо, което забелязахме е, че като цяло е, се подкрепя тезата за, за запазване на системата Дъблин и да се изчака да се приеме, да се приложи, извинете, регламента Дъблин 3. Също ние сме на различно мнение. Ние смятаме, че Дъблин трябва да бъде заместен с механизъм, който е свързан с разпределението и притежава количествени и качествени критерии. И на последно място имахме смесени реакции, когато ставаше въпрос за взаимното признаване на положителните решения. Някои държави членки смятат, че това е логичната стъпка в развитието на системата за обежището, за да бъде тя хармонизиране. Други държави членки смятат, че това е незряло, че е твърде рано да се при, прилага и искат да се изчака различните системи за обежището да са стигнали до по-хармонизирано ниво, преди да се стигне до взаимното признаване. Защото понякога то води до различни тълкувания. Интересно е, че в някои държави членки взаимното признаване на положителните решения и свободното движение на признатите бежанци и ползватели на субсидиарна защита нямат автоматична връзка едно с друго. Тоест не означава автоматично, че ако на беженец бъде даден статут на беженец в една страна, той не е задължително да може да се движи свободно в друга държава членка. И като цяло заключението е, че има смесени възгледи в политическия пейзаж. По този начин се върви и в различни посоки, така че по тези въпроси трябва да се проведе една по-подробна и внимателна дискусия, преди да се постигнат по-конкретни резултати. И с това приключваме и можем да отговорим на въпросите. Първо, това проучване беше поискано от членовете на парламента тук, за да се разгледат тези важни въпроси. Две важни неща. Ние обсъждаме някои конкретни аспекти на политиката за обежището и другия важен въпрос е изпълнението на съществуващия пакет за обежището. Смятам, че интересното от вашия доклад, който значително надхвърля обичайните доклади на отделите по политики е, че взема предвид модела Дъблен, смятам, че, е, но също така и предлага альтернативни принципи но мен, аз на английски бих нарекал заглавието е Dublin without coercion and deterrence, т.е. Дъблин без принуждаване и забавене във времето, защото знаем, че е, е, процедурите за обежище са бюрократични и не можете само да включвате само елемента за принуждение, така че като принуждаване. Така че като при практик аз бих предложил тази промяна в заглавието на вашия принцип. Но ако ще преработваме регламента Дъблин, трябва да поставим един основен политически въпрос и той е много важен за разпределението. Трябва да го поставите пред държавите членки, за да могат те да променят политическата си позиция по въпроса. Тъй като става ясно от статистиките, повечето лица, търсещи убежищи, е, се озовават в 4 държави членки, а като цяло те са 8, а, 28. Така, сега ще дам думата на колегите, които поискаха това проучване и участваха в пакета. Господин Дион, Денис. Благодаря, господин председател. Моята група ще да е, коментира по проучването, така че е добре, че ни го представихте. Смятам, че основното в него е, че независимо от политическата ситуация в една държава членка, системата Дъблин като цяло не работи, не, не функционира в все по-малко държави членки. Броя на трансфери на е, лица подали заявление за убежище е все по-малък и разходите, както човешки, така и правни, са изключително високи. Ето защо в моята група много се обсъжда бъдещето на Дъблин. Отчитам всичко това, което казахте. Смятам, че беше и полезно. Но, когато поискахме проучването, ние ви дадохме едно кратко обяснение за това – също така предложихме и един документ, в който се казваше, че бихме искали да знаем конкретно как ще се процедира с по-трудните, по-дългите граници и как ще преминем към следващия етап, в който в рамките на Европейския съюз ще имаме европейски центрове за обежище. За цяла Европа, не италиански, гръцки, български, а европейски. Така че всички гаранции по отношение на приема, обработката на заявленията на първа инстанция ще се е, разглеждат в тези центрове. А това е много трудно и сложно за прилагане, защото трябва много ясно да се зададе кой за какво е отговорен, кой отговаря за процедурата за разглеждане, за връщане, как ще се преразпределя работата. Това са все въпроси, които ние поставихме пред отдела за политики и не смятам, че на тях беше отговорено. Така че разочарован съм, защото се надявах да можем да продължим, като кажем, например, тази система не работи, защото не е достатъчно хуманитарна или практическа, или пък да вземем друго задължение. Това е нещо, което, по което трябва да се работи по-подробно но в проучването не виждам конкретни аргументи по това. И има няколко страници за този въпрос от доклада, който е над 100 страници. Както вече казах, има някои полезни а, сведения в А, доклада. Дъблин без принуждаване звучи прекрасно, но какво означава това? Означава, че държавите членки не трябва да осъществяват трансфери, когато условията за прием не са добри или пък процедурата по преглеждане не е достатъчно добра. Така че това е много малка промяна в сравнение с настоящата ситуация. Аз мятам, че в момента се сблъскваме с изключително големи проблеми, затова е, трябва да мислим отвъд Дъблин и трябва да мислим в посока как ще се процедира, когато имаме обща система за обежището, какви ще са последиците от това. Интересно ми е да чуя какво мислите по този въпрос. Това са много е, преки въпроси. Сега ще чуем всички въпроси, които ще бъдат зададени. Така или иначе колегата, който поиска е, доклада, зададе много ясни въпроси. Моля да ги вземете предвид, след което ще чуем и останалите въпроси. Сега Силви Гуям. Благодаря. Признавам, че съм в известна степен объркана. Признавам се, че не съм чела и целият доклад подробно, но все пак. Какво имате точно предвид? Председателя обобщава, като казва, че вие застъпвате тезата за един различен Дъблин, но също така чухме тезата за един подобрен Дъблин, така че мен ме интересува какво имате предвид по този въпрос. Напълно съгласна съм, че преди да се говори за альтернативи, трябва да, да вземем за основа това, което съществува в момента, какви са проблемите. Те са ясни, вие ги казахте. Тоест, например, трудностите за установяване на обща система за обежището Дъблин, защото Дъблин излиза от постановката, че всички системи са еквивалентни, а то не е така. Също така казахте, че е, броят на реално осъществени трансфери са 3%, при положение, че заложения процент в Дъблин е 12%. Така че тук също виждаме разминаване. Та, в заключенията ми е интересно да чуя според вас какво трябва да се направи, какво трябва да се преразгледа, трябва ли да се разгледа инструмента Дъблин или трябва по-добре да бъде прилаган той и възоснова на какви критерии. Защото ми се струва, че първоначално, поне аз така разбрах, също така много съм говорила по този въпрос, какви ще са другите средства. Можете ли да ни уточните повече по този въпрос? И също така, какво искате да се направи? Да се преобърне системата наобратно или да се, или да се въведат нови критерии или да се подобри, като се надгради върху това, което правим в момента? Смятам, че това е много важно и може да има истинско въздействие върху цялостната система, обща система за убежището. За това ще ви благодаря, ако дадете уточнения. Благодаря. Хуан Фернандо Лопес Агилера има думата. Благодаря. Не се очудвам. Не се очудвам, че и коментарите, които исках да направя, вече бяха направени от преждеговорящите. Защото Напълно очевидно е, че дори за нас, които вече цял мандат работят по изграждането на политиките за обежището след влизането в сила на Лисабонския договор, та дори за нас е много трудно да схванем толкова добре тази материя, тъй като тя е изключително сложна. В предизборната кампания, преди европейските избори през май месец, се опитахме да предадем на гражданите послание, че политиката за обежището е напълно обновена след влизане в сила на Лисабонския договор. Това послание не достигна до много граждани, а когато го направи, те много не му повярваха тъй като има изключително различни практики в държавите членки и по този начин пейзажа на изпълнението на европейската политика за е, убежищата е изключително цветен. Та, да, интересуваме по-конкретно по какъв начин можем да разгледаме и да разрешим въпроса с, с полето на преценка за изпълнението на тези нови схеми. Кой според вас е най-добрият начин да заобиколим този недостатък? И също така, възможно ли е да предвидим някакъв вид работна група за действие на европейско ниво, която да гарантира, че новия законодателен пакет за обежището се взима, взема на сериозно в държавите членки и се прилага последователно, защото в момента има изключително разнородно прилагане – и по този начин се отклоняваме от заложените цели. Та има ли възможност да се предвиди такава, е, такава група? Възможно ли е това да се направи съгласно настоящите разпоредби на Лисабонския договор? Това е моят въпрос. Нещо, което наистина да направим. Благодаря ти, Хуан. Сесилия Викстром има думата след това. Благодаря, господин председател. На първо място искам да кажа, че оценяваме доклада, който ни изпратихте с това проучване. Когато приехме общата европейска система за обежището през юни месец, си давахме сметка, че периода за прилагане ще е дълъг в държавите членки, особено в някои, но след като той приключи, ще имаме ясни правила и по-добри гаранции за убежището в Европа. Но не трябва да се отпускаме и да смятаме, че сме достигнали до идеалното решение, тъй като, както и вие посочихте, това решение в никакъв случай не е идеално и е добре да помислим за следващите стъпки, които ще са необходими за да разрешим проблеми, които не бяхме предвидели в времето, в което обмислихме пагета, тъй като тук става въпроси за неща, които понякога са непредвидими. Така че този доклад хвърля светлина върху някои проблеми, но и ще ни помогне да намерим възможни решения. Бях докладчик по регламента Дъблин 3 и сега съм докладчик по изменението на член 8 от е, регламента за непридружавани непълнолетни лица и малолетни е, вследствие на съдебното решение от преди няколко месеца. Така че това е, е проблемът, че ни дава, това, това проблемът основното е, че този инструмент не ни дава устойчиво за държавата членка и за заявителя, и за кандидата за обежище. И друго нещо, което беше изтъкнато, че от всички случаи за обежище, само от всички случаи на обежище, само 3% води до трансфер. Вие препоръчвате прилагане на Дъблин без принуждаване, и по този начин ще се прилагат клаузите за преценка на държавата в регламента, за да се вземат предвид спецификите в страната и предпочитанията на лицето търсещо обежище. Но до момента не сме видяли никакви признаци, че държавите членки ще го направят на дело. Дори напротив, виждаме, че клаузите за, за право на преценка почти никога не се прилагат и не съм сигурна, че държавите членки ще искат да го направят доброволно. И дори в случая за предложението за непридружаваните пълнолетни и непълнолетни лица, което в момента се обсъжда в съвета, става ясно, че държавите членки искат да запазят възможността да правят трансфер дори на малолетни лица. Така че как ще убедим държавите членки, че за бъдещето това няма да е устойчиво решение и че ни е необходима промяна много бързо. С статистики ли ще убедим държавите членки, държави членки, които вече прилагат регламента Дъблин. Днес 6 държави членки се грижат за 80% от лицата, търсещи убежища в Европейския съюз и затователно е ясно, че тази система не е устойчива и трябва да потърсим альтернативи. Извинете, че говоря надълго, но това ми е въпроса. Какъв е пътя от тук нататък? Можем ли да предвидим някакъв пилотен проект, който може би ще се управлява от ЕАСО за приема и обработката? Нещо, за което моя колега Денис също говори. Нещо, което да бъде евро, цялостно, общо европейска схема в този контекст. Това възможно ли е и ще представлява ли решение? Благодаря. Докато говорихте, Сесилия, аз се питах какви са възможностите за до последваща работа това проучване заключи окончателно, но след това вече работата трябва да продължи. Аз като председател ще искам да проверя как, как стоят нещата от тук нататък. Сега следващите. Джозеф. Ich meine, dass, ich würde sagen, dass das eine, eine ganz Наистина, това е едно много важно проучване и доста така успокоителни неща чухме в него и мисля, че положително можем да, да погледнем на това, че непринудителният характер се предлага като предпочитан вариант. Сега това не беше обект на вашето изследване, но въпросът ми е къде са е, тесните места в системата? Без реформа на тези е, точки за достъп, тези отправни точки на влизане, как ще изглежда всичко това, как ще изглежда целият механизъм. Защото е, така, че да не се претоварва прекалено много мястото на влизане в даден входния пункт в дадена, към дадена държава членка. Например, ако няма е, легални и законни възможност за е, влизане в дадена е, държава, как може да се осъществи това без да се претоварва съответната държава? Вие нарекахте това политика, която почива върху факти и доказателства, evidence-led policy, но мисля, че не е достатъчно с такава политика да решим проблема. Ако, защото точно тук в парламента трябва да намерим едно политическо решение, да поискаме политическо решение. В момента това е единствената възможност да да правим нещо, но за е, да решаваме нещата на парче, но в дългосрочен план ни трябва политическо решение, политическо е, е, позиция и съответно трябва да се формулират условията за това. Това е... С това приключи списъка на изказващите се. Интересно е това, което казваш, Джозеф, че в крайна сметка е нужно политическо решение, защото независимо от е, е, Дион, е, това като каза е, какво е поискано, какво, до каква степен е получил отговор на въпросите си и какво е постигнато, много трудно е да се пише по тези, тези теми, да се пишат текстове, защото докладчиците, които са работили в тази, по тази тема, могат да го потвърдят наистина, именно защото за всичко това се крие един политически проблем. Е, тук говорихте за сложността на нещата като проблем, като бариера, но е, съществува и политическия е, проблем. Тук не казвам кое е добро и зло, просто някакси много сложно се отразява подобна тема в един доклад и може би е, е, е, както се каза от някой тук, ние търсим начини да избегнем, да заобиколим този проблем. Как като законотворци можем да направим, какви са е, вариантите, с които разполагаме, каква ще е нашата стратегия, каква альтернатива имаме за хора, от хора, е, по отношение на хора, които искат да имат достъп до тази система. Така че по този въпрос отново, свързан с процедурата, очевидно това е последния доклад. Тук се съдържа много ценна информация в този смисъл е важна, но в собствената си работа вие е, хубаво е да поддържаме връзка, да поддържаме контакт, за да се отразяват желаните на колегите. Е, изпълнението е критично. и е, това е решаващото, защото държавите членки просто не се съобразяват с това, което ние решаваме тук. Thank you very much for those questions. Um, I'll try благодаря за въпросите. Ще се опитам да бъда кратка, защото и колегите ми вероятно ще искат да вземат отношение. Въпрос, който постави господин Дион. Когато говорим за общото обработване и по-конкретно начина по който попитахте, го поставихте вие за европейските центрове за обежище, Независимо как е създаден един такъв център, той ще се намира в е, някоя държава членка и ще бъде подвластен не само на европейското законодателство, и на това на държавата членка. Когато говорим за институционалното измерение, един урок, е, който сме научили от много от практиката, е, че е, предварителното натоварване на ресурсите, цялостния подход от самото начало пести средства и е, е много по-ефективен като подход. Е, един от примерите. Например, по-малките е, приемни центрове често са създадени с помощта на НПО и с известна държавна помощ. Те създават положението, при което търсят обеще, някакси се чувстват по-добре, имат повече доверие в системата. Това, както казах, впечатление се е, добива след много емпиричен опит е, е, и сега защо, какво е сравнението с големите центрове? Първо, доколко правда, от правна гледна точка е възможно това и после какво ни смущава при големите, големите центрове. Именно условията в малките е, центрове по-лесно се създават, по-лесно се създават добри условия за е, обитателите им. Статута на е, тържищни обежище е един преходен статут. Е, това е, е обежище за кратък период от време, докато е, съответните нужди за закрила са оценени и осъществени. И този статут трябва да бъде получен максимално скоро. Оттам вече идва и въпроса с интеграцията. Момента в който решенията за обежище убежище е, би трябвало да водят веднага към следващата стъпка положително взаимно признаване на решенията за, за убежище. Така че, когато говорим за съвместното е, обработка, няма смисъл, ако не се търси европейски е, акцент на всичко това. В момента решението за убежище не, не го прави. Е, опитахме, нали, трябва да, да мислим новаторски, но трябва да си дадем сметка, че някои от функциониращите, добре функциониращите неща са тези, е, които се осъществяват на в по-малък мащаб. На голям, в широк, по-широк план се явяват много е, проблеми с изпълнението, с прилагането. Разбира се, ако трябва да изберете между един европейски и местен център за обработване. Трябва да решите кои е, молби трябва да отидат в европейския, кои в е, местния център. Тук страшно много бюрокрация се иска. В момента европейските правни е, мерки е, поставят е, една трудност. Оценката на уязвимостта е допълнит, изиск, натоварва допълнително е, не би трябвало това да добавя един е, пласт със сложност към целия сложен процес. Тоест различни форми на обработване имаме, но ако помислим за моделите на обработване, някои изглеждат е, утопични, ако имаме единствен е, е, орган за обежище за цялата Европейски съюз, това е невъзможно. Но до сега малките водят до повече така, предизвикат повече доверие, и е централизирана на обработка е в полза на администрациите, не на търсещите убежище. Сега съвсем общо ще коментирам, след това ще дам на колегите да отговарят на отделните въпроси. Въпроса с прилагането и пропуските там. Правните инструменти на втория етап са доста нови. Тече един процес на прилагане, имаме нов финансов инструмент, така че ако е, някакъв ресурс се влага в е, капацитета за изграждане на задаване на обеища в държавите членки, то тук е, гражданското общество има важна роля да играе, особено по отношение на приема. Да се използва гражданското общество, което да следи начина по който се изразходват европейските фондове за засилване капацитета на приемните центрове. Това е много важно Не отдавна едно решение на Европейския съд за правата на човека е, постави въпроса за различните видове, видове а, центрове. Е, в Италия, например, се казва, че ги пращат в иммигрантите е, е, в най-лошите, като вид наказание. И всъщност се оказва в крайна сметка, че тези, които се управляват от граждански организации, са по-малки, там е, получават е, и консултации, и съвет е, самите е, кандидати за убежище, но това им помага да се ориентират в обстановката, защото е важно да, се, да има едно разбиране за е, цялата процедура, за търсенето на убежище. Е, когато е, това става от държавни служители и Международната мигра... Е, организация за миграция, които казват е, търсите обеище трябва да се върнат от дома. Това е единственият съвет, който те получават в момента. Значи можем да се, могат да се спасят много средства, като се инвестира първоначално в правна консултация и в, ако при финансиране на центровете се постави това условие именно да се създадат, да се гарантират такива служби и, услуги още от самото начало, мисля, че това е много по-разумно в е, всички случаи е добре да се помисли как да се подобри именно, да подобрят условията за прием в самото начало. Сега е, на въпрос за альтернативите на Даблин. Има два аспекта на дискусията по е, альтернативата. Това са критериите за разпределяне, ние ги обобщихме вече. Мисля, че експертите в комисията са запознати с това. Какви са различните критерии за оценка броя на търсещите обежище, които са е, на отделни, за отделни държави? Аз е, не съм песимист по отношение на политическото съгласие, защото всякаква форма е, всякакъв начин да се постигне съгласие е добре дошъл. Ние вече е, е, отдавна е минал ерата на националните правителства само. Тук във всички случаи се взимат съвместни решения. Националните правителства могат да си да, да, да, да отстояват своята политика по отношение на обещата като суверенна тяхна, но така или иначе трябва да се решава и в европейски план, трябва да се решава кой къде отива и е, това вече тук е, гласа на търсещи обежище е, не се чува особено. в Европа днес се пътува редовно, използват се трафиканти, с, ползва се техния съвет. Много хора мислят, че Швеция е единственото място, където трябва да, може да се отиде, докато Ирландия също има една много добра система за беженци е, информацията от е, гражданските организации е, за това къде се обработват молби за обежище и къде най-кратко става това. Затова това не е политическо и задължително условие, то е задължително, защото просто се намалява по този начин бюрократичната тежест наистина трябва да потърсим е, реалистични е, и начини да променим положението. Е, моля, бъдете кратки по въпроса за Европейски център за обежище. Това ще бъде наистина ще се противопостави на дъблинската система, както я тълкуваме и прилагаме в момента. Смятаме също, че ще е по-продуктивно да ползваме, да, да ползваме подхода на постепенното нарастване е, и преди да създадем общи центрове, трябва да създадем чувството за обща отговорност е, и за реформиране на механизма от е, Даблин, който, което може да протече в различни форми. Сега на въпроса на Силви ние не предлагаме нов Даблин. Ние казваме само, че е назрял моментът за, е, да се откажем от Даблин, но си даваме е, сметка за политическия климат, за това, че за да се постигне това трябва да се водят политически е, преговори. Така че докато това се случи, докато е, това се е, бъде направено, в този момент принудата не трябва да е вариант, принудителното връщане не трябва да е вариант, защото то е, противоречи на духа на Даблин и на основните права. Затова ние предлагаме един инкрементален подход. Защо е, о, като законодатели ви е, е, какви са съоръженията за Даблин. В момента той може по сегашните правни стандарти да се прилага доста добре. Тук засягаме въпроса от Агилар. Дали е, една специална група на европейско равнище експертна може да е вариант. Е, сега, това ще зависи от е, мандата, какво държавите членки ще поискат, какво е, е възприятието от страна на Европейския парламент за от друга страна, ако оставим всичко в ръцете на тези, които отговарят за прилагане на правните стандарти, също държа рискове. Защото ако търсим прозрачност и отчетност, смятаме, че една многофакторна система може би е по-добра, защото ако участват и НПО-тата, е, е, Обединените нации, е, Върховния комисариат, е, някакси е, повече увереност, че правите стандарти ще се спазат, да се създава. По решенията, предложение, което е альтернатива на Даблин, е, вече е готово. Има много документи от комисарията за беденците, другаде имаме предложение от германското и австрийско правителство за така наречените ключове за разпределяне, е, проценти за разпределение, те е, варират от е, един е, легенда за разпределение, ключ разпределение към свободно разпределение на беженците, възоснова на семейни връзки, културни връзки, тяхно лично желание в коя държава искат да попаднат. Но всичко това изисква законодателна реформа и то е повече от това, което е постижимо от сегашната правна рамка. Това, което можем да правим с сегашните закони на фазата на изпълнение при сегашните стандарти е да сведем до минимум или да елиминираме принудата. Ако правата на човека се вземат на сериозно и ако наистина ние се съобразяваме с основните права, ако всичко това, всичко това гледаме сериозно, тогава това е възможно. Ние е, предлагаме да се преработи, премисли Даблин но докато това стане, да се възползваме от е, сегашните е, възможности на правната уредба. Сега за в бъдеще. Пилотните проекти в момента по приемане и обработка, е, как е, Редица пилотни проекти е, в 14-та година вървяха. Има пример е, с България по отношение на притока на сирийски беженци, колкото до е, е, условията за прием, е, проекта е, да се помогне на Маре Ностром в Италия е друг пример за инициатива за съвместна инициатива за прием, от която можем да се получим, да извлечем полуки за бъдеще, но пълноценно действаща, интегриран а, център за, убежище, за беженци, трябва да отговаря на два въпроса. Първо, а, да се знае кой отговаря, не само кой а, какво прави, но и къде, защото центърът е чисто териториално ще трябва да е някъде, да се намира някъде. Значи трябва да се убеди държавата домакин да поеме такъв център с всичките последствия. Ако домакинът е, на даден център е, поеме е, всички отговорности в това отношение, може би трябва да тръгнем от предварителните ексанте съображения, след като се стигне до решение за убежище, хората се пренасочват. Те не остават в центъра, след като се разгледа молбата им. Къде отиват тези хора? Тук отново, е, това отново означава трансфер на хора. И възоснова на Даблин, значи принудата ще продължава да съществува и ще е част от проблема. Ето защо елемента с принудителното връщане е толкова важен. По проблема за достъпа като основния проблем, достъпа до обработка обезище е главният проблем разпределянето на заявителите ще продължава да е свържен с входните пунктове в Европейския съюз, това, което прави Даблин в момента. Възприятието на държавите членки е, по външните граници на Европейския съюз е, ще бъде, че системата не е справедлива по, тях, е, по отношение на тях. Тоест, отделянето на разпределянето, пренасочване от пунктовете на влизане трябва да се, е, тези две неща трябва да се отделят, отдалят от отговорностите за граничен контрол. Само да се върна към нещо, което е, е, господин Дион, понеже бяхте споменати, искате ли да се намесите за, набързо и ще бъда кратък. Чух много е, важни неща. Аз искам те да влезат в доклада е, с е, опит е, мал, така да се преодолеят някои проблеми. Аз никой не съм казал в предложението, че не искаме големи е, центрове. Не е ставало дума за такова нещо, всъщност. Но подобни неща, някои от тях могат да бъдат е, решени вие сте мислили доста по въпроса, така че в това отношение, ако има материал, ако имате време и ресурс да е, изработите едно е, допълнение, където да обясните тези неща, но и малко по-изобретателни по отношение на решенията, това е. Второто, говорим за политическата реалност. Ние сме намираме тук, ние не сме държавите членки, ние можем да, минем, да мислим различно от държавите членки, да, да имаме нестандартни решения. Ако имаме добри идеи, е, ние като парламент можем да ги е, генерираме и не трябва да се ръководим от това какво могат или не могат, или трябва или трябва да правят държавите членки. Сега по въпроса за Харватия не съм съгласен с този аргумент, защото е, из, е, Ирландия, изнете, изглежда е, от това, което казвате, из, и, и, излиза, че Ирландия е добро място за убежище, което означава, че държавите е, членки с е, най-добри е, е, доброкачествени центрове за прием ще получат е, най-голям наплив от, е, от е, е, е беженци. Това вече някакси системата ще се е, срине вместо обратното при такъв е, прекомерен приток. Е, значи, трябва да помислим преди да се каже в Европейския съюз, идете където ви харесва. Благодаря много. Още един колега поиска думата. Мари Лористън. И след това ще ви дам дума за заключителни коментари. Благодаря, благодаря за това много интересно проучване. Отлично проучване. Разгледах таблиците с броя на търсещите обежище в страните от един същи район, региони, да кажем, погледнете Швеция и Финландия или пък да сравним Италия и Португалия, вижда се, че има проблем. Не се взема предвид разликата в системите и практиките на приложение в страни, които са много подобни поради общите условия, които са налични там. Така че е добре тези по-големи центрове да се организират не от Брюксел, а на регионално равнище със сътрудничество с съседните страни, които имат подобни традиции, подобна култура, подобно разбиране на проблема. Е, ето да кажем, аз съм от Прибалтийска държ... аз съм от а, крайбрежието на Балтийско море и честно казва да ви кажа, че примерно Естония и а, Швеция могат да се съберат и да направят проект, който да е много по-ефективен, тъй като сме от един и същи регион, отколкото ако трябва в него да участват страни от всички региони. Може ли да се работи на регионален принцип и когато правим подобни анализи, не е ли добре да сравним нещата и по региони? Следващия път, когато събирате информация, включете и при Балтийските държави. Добре е да има добра, добро разпределение на събираната информация. защото в крайна сметка четири големи държави членки получават най-многото беженци. Е, Сесилия каза 6, но може би 3-4 е, са най-големите. Във връзка с последния въпрос. Насърчаването на солидарност е, чрез регионален подход. Това също е разгледано. Договора за функционирането на Европейския съюз позволява и двустранно и многостранно сътрудничество между няколко държави членки. Има механизъм за засилено сътрудничество, който си струва да се обмисли. Защото подходът да който изисква да участват всички, по-настоящем е доста по-сложен. В законодателен план имаме съвместно вземане на решение. В съвета имаме е, искане за, изискване за единодушие, така че цялостният процес е много по-бавен. Що се отнася за очертаните пропуски, някои е, елементи не бяха разгледани в достатъчно големи подробности, защото е, проучването ни бе заявено през юли, а крайният срок за изготвяне на доклада беше септември. Така че, както разбирате, няма как да покрием всичко. Европейския парламент вече участва в няколко доклада, например в член във връзка с член 80 и солидарността, както и посрещането на кандидатури извън територията на Европейския съюз, исканията за обежище, които се подават извън територията на Европейския съюз. И така може да се разгледат нещата в по-големи подробности, но в крайна сметка регламентът Дъблин 3 бе прият съвсем наскоро през юли 2013 година. И той едва ли ще бъде отменен а, или преразгледан незабавно. Затова разгледахме онова, което може да се направи в рамките на Дъблин 3, защото ще мине време, докато дойде Дъблин 4, за да може държавите членки да изпълнят препоръките, спазвайки и задълженията си. В интервюто се казва един депутат на от Европейския парламент. Кой беше това? Госпожа Гиом ли? Да, значи тя а, е имала честа и отговорността, да, Силви, така е, да ви даде информация. Благодаря ви за този интерес, интересен дебат. Много полезен ще ни бъде вашия доклад. Благодаря и за направената презентация. Колеги, в 3 часа ще бъде тук австрийския министр. Ще говорим за презаселването.